Bene, iniziamo per favore. Grazie. Approvazione. Нека започнем. Dell'ordine del giorno, se non ci sono modifiche. Одобрение на дневния ред. Има ли приемане на дневния ред? Има ли изменения? Няма. Приемаме го. L'approvazione dei processi verbali delle riunioni del 3 e del 4 di maggio одобрение на протоколите от заседанието от 3 и 4 май. Също се одобряват съобщения на председателя. Както знаете, на пленарното заседание на 20 май тази година бяха приети три резолюции за Замбия, Етиопия и Южен Судан. Имаше и много други резолюции, е, вземащи предвид гледната точка на правата на човека. Решение е, на е, конфликта между Израел и Палестина с две държави, Сирия, беженския лагер в Дадаб и изпълнение на насоките на съвета за представителите на ЛГБТ и общността, особено по отношение на преследването на представителите на тази общност в Чечня. Сега имаме и добри новини относно на лица в затвора в трети страни. На 10 май се срещнах с, представи, с посланника на Мавритания и поставих въпроса за един господин Маврият е задържан в Мавритания Поставих въпроса той да бъде освободен възможно най-скоро и разбирам, че миналата седмица в понеделник 15 май той е бил освободен. В дневния ред за днес имаме разглеждане на проект становището относно стесняването на пространството на гражданското общество в развиващите се страни. Франсишко Асиш е докладчик по проекто становището. Версията на английски е разпространена на 11 май по имейл. На 16 май сте получили преводите и срока за внасене на изменения е до утре 10 часа сутринта. Целта на становището е да се развие перспективата за човешките права и да се откроят нарушенията на правата на човека, когато има възпрепятстване на дейността на гражданското общество. Надявам се, че е, окончателната резолюция е, ще е солидна и ще противовес на много други резолюции на парламента, които са критични спрямо финансирането на НПО. Например, доклада Пайпер от Комисията по бюджетен контрол. както стана ясно от последното заседание на разширения състав на бюрото и искаме да гарантираме, че гражданското общество в всички части на света ще продължи да има достъп до финансиране от Европейския съюз, когато се нуждае от такова, за да продължи да работи. В становището също така се съдържат някои стратегически препоръки, например механизми за ранно оповестяване, идентификация на тенденциите, свързани с стесняването на пространството, предоставяне на гражданското общество. Господин Асиш не е тук, но мисля, че госпожа Родригиш може да го замени и за това ще й дам думата, за да представи доклада. Много благодаря, господин председател. От името на господин Асиш е, искам да ви предам извиненията му, тъй като е ангажиран днес и да ви предам думите му. Та, господин Асиш отбелязва някои притеснителни мерки, ограничаващи дейността на гражданското общество в редица държави, включително и в Европа, в Унгария и в Полша. Тези ограничения са насочени срещу свободата на словото, свободата на сдружаването и свободата на събиране. И това буди сериозно притеснение. Свидетели сме на драконовско законодателство, което се приема и то ограничава дейността на НПО-тата и лицата работещи в тях. Намалява се оперативния капацитет на НПО-тата, като например чрез закони, ограничаващи източниците на финансиране, произволни действия спрямо тях, както и използване на мерки, които са по принцип предназначени за борба срещу тероризъм. Необходим ни е многостранен подхва... подход, за да се борим срещу това явление. Трябва да се преборим с неговите първопричини, но и да помислим за а, не преките начини за препятстване на дейността на гражданското общество. Европейския съюз трябва да може да идентифицира новите форми на активизъм, като например неформалния активизъм, местния активизъм, активизъм на ниво местна общност и е, също така трябва да видим как да използваме човешките права навсякъде. Необходима ни е система за ранно оповестяване, за да алармираме, когато има ограничение на дейността на гражданското общество. Така Европейския съюз ще реагира бързо, последователно и ще окаже натиск на съответните правителства. Освен това смятаме, че ако правителствата насърчават гражданското общество, и предприемат мерки за засилване на неговата дейност, това ще е отлично. Председателя, благодаря. Тереза Хименес има думата. Докладчик на доклада от ДВ. Благодаря, господин председател. Вчера на заседание на комисията ДЕВЕ представих доклада. Той бе добре прият прият с широка подкрепа от всички присъстващи политически групи и се надявам всички да сме на една дължина на вълната и доклада да напредне значително. Работата с господин Асиш също беше добра. Подчертах, че Друа също ще допринесе за работата по становището и също така, гражданското общество има много важна а, задача в развиващите се страни. Ето защо е важно доклада да бъде готов, да откроим натиска, който се оказва върху гражданското общество, редица платформи, фундации, и наистина подчертахме ключовата роля на гражданското общество в тези страни. Това иллюстрира колко важен е и доклада като цяло. Освен това, чрез измененията към доклада трябва да подчертаем проблеми като прекомерната бюрокрация в много държави, която притиска гражданските организации и им пречи да функционират. В доклада ми в някои точки от преамбюла се посочва текущото състояние относно граждански организации, трудностите пред които са изправени, Говоря за репресивни действия, които се предприемат срещу някои от тях в някои развиващи се държави. Подчертах и факта, че отвореното и независимо гражданско общество е жизнено важно за напредъка на една страна. Също се подчерта ролята на гражданските организации в тези страни. В параграф 5 говоря за ангажимента на Европейския съюз за подкрепа на организации за гражданското общество в развиващите се държави. Ролята е ключова и е важно гражданските организации да бъдат засилени, да бъде засилена всяка форма на активизъм и защита на правата на човека. Възнамерявам да внеса изменения, с които да призова за по-голяма закрила на тези групи. Необходими са ни инструменти, с които да гарантираме, че живота на активистите е закрилен също така и трябва да поставим акцент върху този въпрос, защото той не е достатъчно добре представен. В някои страни активистите умират и имат нужда от закрила. Също така смятам, че Европейската служба за външна дейност има е, много важна роля тук. Говоря конкретно за ролята на делегациите в тези страни и ролята на конференцията на делегациите. Техния съвет – Това е нещо, което подчертавам в рамките на делегацията за Мексико. Ще спра до тук. Смятам, че за едно справедливо общество са ни необходими НПО-та, необходимо ни е силно гражданско общество. И смятам, че до утре има време за внасяне до изменения, поне в ТВ е такъв срока и съм убедена, че много идеи могат да се добавят, като например ролята на жените в НПО-тата и в гражданското общество. И борбата срещу тероризма в някои африкански държави. Важно е да чуваме НПО-тата, когато те казват, че не искат финансирането да се предоставя пряко на правителствата, защото може да попадне в грешни ръце. Ще спра до тук, ако имате нещо, което да добавите, с удоволствие ще го отбележа. Знам, че и Сан Франциско ще поступи по същия начин. Благодаря. Благодаря. Давам думата на докладчиците в сянка. Адам Коша за НП. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt kollégák! A néppárt nevében szeretném az árnyék jelentéstevői... Уважаеми колеги, от името на НП бих искал да се изкажа в качеството ми на докладчик в Сянка. Изслушах е, изказването на колегите в е, комисията ДВ вчера – и бих искал да споделя някои е, свои резерви по отношение на доклада. Вместо да се фокусираме в е, стран... като се фокусираме върху стран... развиващите се държави а, и вместо да се фокусираме, колегите се възползват от това, за да критикуват Унгария и Полша. Трябва да бъдем много по-професионални тук. Темата на доклада не са държави членки на Европейския съюз, а развиващите се държави. В света има 50 държави, в които активистите за права на човека ежедневно биват заплашвани със смърт. И трябва да закриляме живота на тези активисти. Трябва ясно да го кажем. Европейските институции трябва да си сътрудничат и да помогнат на държавите, е, които се развиват, да приемат съответното законодателство, което да предостави достатъчно пространство за работа на гражданските, на неправителствените организации. Активистите от е, Запада не бива да заменят активистите в останалите държави. Съгласен съм с онези, които вчера в комисията ДВ подчертаха, че трябва да се съсредоточим до развиващите се държави. Освен това, трябва да се заемем с НПО-тата, работещи по проблемите на лицата с увреждания, защото тези организации са изправени пред много повече пречки в работата си в сравнение с останалите НПО и повечето от измененията, които ще предоставим са в тази насока. Надявам се, че доклада ще бъде конструктивен. Господин Креспо. Um, <clears throat> disculpe, presidente, ¿es el informe 5 o es el informe? Из, извинете, е, господин председател, за пета точка или за шеста от дневния ред говорим в момента? 6 eh, de corrupción y derechos humanos en terceros países, no con el... Защото аз гледах за шеста точка относно корупцията и правата на човека в трети страни. Извинявам се. Мислих, че говорим за следващия доклад. Не е нужно да вземате думата, просто ще добавя името ви. То беше в списъка с докладчиците в сянка по този въпрос. В такъв случай Андрея Роси. Благодаря. Господин председател, благодаря ви за този дебат и за своевременния доклад. Трябва да отбележим, че в Европейския съюз имаме силен ангажимент за гражданското общество в развиващите се държави. Госпожа Могерини го е поела чрез плана за действие до 2000 2019 година, прият от министрите на външните работи през юли 2015, където се подчертават правомощията за гражданското общество. Европейският съюз се е ангажирал да предприеме дипломатически действия за подкрепа на гражданските организации, като се противопоставя на ограниченията на свободата за сдружаване, свободата на словото, чрез лични, е, чрез отделни действия и чрез финансови инструменти. В плана за действие са приоритизирани решенията от двустранни срещи и международни форуми, като е, съвета на ОНЕ, Комисията на ОНЕ за права на човека. Трябва да бъдем по-проактивни при разрешаването на този проблем за борба срещу заплахите пред гражданското общество и стъпки за предотвратяване на тези заплахи. Трябва да действаме своевременно, за да може правителствата и парламентите да не приемат мерки, ограничаващи гражданския сектор, а и да работим за увеличението на последователността на действията ни за демокрация и гражданско общество. Трябва да кажа, че системно работим по развитието на съществуващ, развиването на съществуващи механизми за ранно оповестяване за превенция на кризи и конфликти в развиващите се държави. Европейския съюз има голяма мрежа за това, делегации, посолства и най-голямата програма за развитие. И също така сме заделили съответния бюджет. Ефективните действия, както се признава, в плана за действие, налагат пряко сътрудничество между е, СВД, е, службите на комисията, централата и мисиите. И във връзка с това искам да подчертая, че в плана за действие се признава, че сериозността на проблема налага ефективна и бърза реакция, двустранни действия, координирани многостранни дипломатични усилия и сътрудничество между партньорите. Освен дипломатическите действия и международната подкрепа за гражданското общество, освен и действията за подкрепа на застрашените активисти, трябва да насърчаваме ангажираността с гражданското общество на всички нива. Във връзка с това сме съгласни с заключенията в доклада. Разбира се, има какво да се подобри. Работим по въпроса и очакваме да видим и окончателната версия на доклада. Благодаря, господин Бухман. Господин Букнер. Благодаря. Много се радвам като чета този доклад, защото смятам, че е важно да се разгледа този въпрос. Предполагам, че има какво да се развие тук като теми. Ще внесем изменения. Много се радвам и благодаря, че се работи по тази тема и се надявам резултатите да не закъснеят. Благодаря ви много. Eh, Скъпи колеги, ще говоря на унгарски. Титана. Е, яртом. Миналата седмица посетих някои държави в Южен Кавказ. Азербайджан, Грузия и Армения. всяка една от тези държави по традиция нашата делегация се срещна с представители на гражданското общество. Трябва да ви кажа, че представителите на гражданското общество се намират в изключително трудно положение, особено в Азербайджан и Грузия. И в Армения. В Грузия правителството възнамерява да подобри отношенията си с гражданското общество и да се допитва до него. В Азербайджан се наблюдава голям брой политически затворници. Правителството на Азербайджан се отнася доста цинично към случващото се. Останах с добро впечатление от представителствата на Европейския съюз в тези държави. Нашето представителство там поддържа добри отношения с представителите на гражданското общество. момента работим по споразумение с Азербайджан. Тази година трябва да се подпише ново такова в Ереван. Това, което искам да кажа е, че във всяка една от тези държави се помлагат усилия, за да се подобри положението на човешките права. какво можем да кажем за влиянието, което оказват другите държави и по-специално САЩ върху гражданското общество. И колегата Вайгъл засегна именно този въпрос в случая с Армения. Отвореното общество изисква да се подкрепят местните органи. Знаем какво се случва с Сорос и Унгария. Затова съм съгласен с колегата Коша. Ние искаме Унгария да бъде суверенна държава, и не желаем САЩ да определя или от САЩ да се определя какво да правим. Не трябва някои организации да попадат в ръцете на чужди държави. Това е важно за бъдещето на нашите държави. Благодаря. Bom, eu, eu irei passar as, as informações. Eh, Благодаря ви. Ще предам казаното от колегите на колегата Франсишко Асиш относно Унгария. Смятам, че бихме могли да приложим и малко по-различен прочит – Но както вече казах, ще а, споделя с господин Асиш всичко, което казахте и се надявам, че ще излезем с един подход по този толкова важен доклад. Тереса. Да, благодаря. Напълно съм съгласна с казаното и аз също ще се свържа с колегата Асиш. Вчера в Комисията по развитие представихме доклада, тъй като смятаме, че Европа трябва да служи за пример в това отношение. Именно това каза и колегата Коша. Тук става дума за 50 държави, но в много повече от тези държави представителите на гражданското общество са застрашени. Поне в 87. Ето защо смятам, че е важно това пространство на гражданското общество да бъде запазено. Аз Исках да взема отношение и по други аспекти, но не ми бе дадена такава възможност. Това, което искам да кажа е, че този проблем обхваща много повече елементи от тези, които са а, споделени. Ако цитираме, нека да бъдем предпазливи, ако ще цитираме конкретни имена, защото ако цитираме едно име, ще трябва да цитираме всички останали, а списъкът е доста дълъг. Всички ние преследваме една и съща цел, въпреки че понякога изглежда като че ли не сме на едно мнение. Благодаря ви. Нека да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения е утре 10 часа. С това приключваме дискусията по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващия доклад – корупцията и правата на човека в трети държави. Господин Авштревичус вече започна работата си с докладчиците в сянка за изготвяне на компромисните изменения. Нека ви напомня, че заседанието, следващото заседание ще се проведе на 15 юни. Ще гласуваме в АФЕТ на 20 юни. Сега Незабавно ще дам думата на господин Алштревичус, за да го чуем. Благодаря, господин председател, колеги, господа докладчици в сянка. За мен беше удоволствие да се включа в работата по този доклад заедно с колегите. Благодаря на всички колеги, най-вече на докладчиците в Сянка за внесените изменения по доклада за корупцията и правата на човека в трети държави. Получихме 289 изменения. Извинявам се за тези 133 страници, на които се събира тези 289 изменения. Тези изменения ще допринесат за подобряването на текста. Така че ще включа колкото се може повече от тези изменения в компромисните предложения. Както знаете, тъй като сме ограничени от броя думи, които можем да използваме, аз самия трябваше да включа съществена част от текста под формата на изменения. Нека да ви обърна внимание сега на основните идеи. Основната идея е да се засилят връзките между корупцията и правата на човек. На следващо място последствията от корупцията върху социалните програми и достъпа до услуги. На следващо място ефекта върху публичните дейности на корупционните практики. На следващо място законодателството в областта на клеветата. На следващо място мониторинг във връзка с по със средствата, които се отпускат, за да може да се уверим, че средствата се използват правомерно. На шесто място по-добро прилагане на инструментите за международна борба с корупцията. Превентивен механизъм, за да се увеличи прозрачността и отчетността, както и достъпа до информация. На следващото място ролята на европейските делегации в а, случаите за разследване на корупция създаване на ам, организации за борба с корупцията в трети държави. На следващото място превенция и уреждане на а, положението на правата на човека в случая, в който са замесени и а, компании. На следващо място целенасочени мерки срещу тези, които участват в корупционни скандали. Компромисните изменения ще ви бъдат изпратени най-късно в четвъртък, за да може докладчиците в сянка да разполагат с достатъчно време, за да ги разгледат по време на преговорите, които ще се проведат във вторник, евентуално и в среда. 19 компромисни изменения бяха изготвени и надявам се, че те ще бъдат прияти още в началото на преговорите. Благодаря ви още веднъж. Очаквам с нетърпение да обсъдим следващата седмица да обсъдим измененията с докладчиците в сянка. Благодаря ви предварително за всички коментари. Благодаря ви. Нека да започнем с докладчиците в сянка. Uh, are... Uh, Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, очакваме uh, проекта за компромисни изменения, както и заседанието от докладчиците в Сянка на 6 юни. Това ще бъде нова възможност, за да подчертаем приоритетите на всяка една група. Нека накратко да се спра на някои от приоритетите на НП. Безпокойствата в областта на корупцията трябва да бъдат разсеяни в рамките на преговорите по присъединяване на съответната страна. Необходимо е да се направи оценка на щетите от корупцията за всяка една държава. Засилване на националната и международната борба с явната и неявна корупция, която се извършва от публични и частни лица превенция на корупцията, за да се намали сферата на държавна намеса, да се прекрати бюрократичното заплашване. Това може да стане чрез упростяване на регулаторната рамка. Изключване от тръжните процедури на тези, които са а, с постановена присъда за корупция. Това е от наша страна. Доклада наистина е изключително добре изработен. Очакваме и плодотворни преговори следващата седмица. Благодаря. Благодаря, Сорая. Благодаря. Аз замествам Ана Гомеш, докладчик в сянка на социалистите и демократите. Сега ще изчета нейните думи изменението на социалистите и демократите важно беше да се подчерта, че корупцията много често бива пренебрегвана а, и тя е дело на фашистски религиозни а, групировки. Ето защо трябва да обърнем внимание на желанието за справедливост а, на гражданите на трети държави. Борбата с корупцията означава обединени усилия и борба с корупцията по високите етажи. Предлагаме Европейския съюз, както и други организации, да прилагат принципа на необходимото старание. Приканва Европейския съюз да приеме мерки за борба с корупцията и ефективни механизми за публична общественост. Приканва за подкрепа от страна на Европейския съюз и осъществяване на надзор върху местните компетентни органи. Отново приканва съвета на министрите да приеме законодателство, което да даде възможност за изготвяне на черен списък и е, както изписах с мерки срещу е, тези, които са замесени в скандали с корупция, е, съответните лица и техните семейства. Приканва във външната служба да организира работна група, в която да участва делегациите в трети държави и дипломати от държавите членки, за да може да се обменя информация във връзка с местните корупционни мрежи трябва да се ускори и разследването на а, случаите на корупция. Не зная, господин Панцери, а, дали сега е момента. Аз замествам и Каролина. Да изчета ли сега и тя какво има да каже? Да? Добре? Yes, да, двама колеги замествам. Вие сте като истински оркестър, казва председателят. Сега ли да го направя или да изчакам другите докладчици в сянка? Аз само ще изчита. Този член на комисията на ИН е внесъл изменение 150, където приканва подаващите сигнали да бъдат защитени. Подчертава, че страните по търговските споразумения трябва да включат приобщят също така частните компании представителите на гражданските общества. Всички те трябва да бъдат част от плана за борба с корупцията. Лицата, подаващи сигнали, играят важна роля в борбата с корупцията. Впрочем, нашата група е превърнала закрилата на тези лица в свой приоритет. Нуждам се от хармонизация още повече в контекста на LuxLeaks и а, панамските досиета. В търговските споразумения с трети държави не се а, засяга момента с корупцията, затова смятам, че трябва да има законодателство на европейско равнище, което да се включва също така и в търговските споразумения с нашите партньори на световната сцена. Надявам се, че това изменение ще бъде прието от името на Каролина и от името на Ана Гомеш ви благодаря. Honorable Урбан Креспо. Господин Креспо. Е, nosotros pensamos que... Благодаря, господин председател. Доста спорна е изходната точка на този доклад. Тук се говори за последствията от корупцията. Според нас, тук става въпрос за нещо много повече. Важно е много ясно да се каже, че корупцията не засяга само развиващите се държави или третите държави. Защото в противен случай оставаме с впечатлението, че корупция в европейските държави няма. Аз идвам от Испания, и мога да ви гарантирам, че в Испания и в други европейски държави корупцията е истински бич. Това просто е присъщо на всяка една европейска държава. В този доклад се очертават различни аспекти, свързани с корупцията. Но по отношение на отговорните за това лица по отношение на участниците в тази е, верига, трябва да кажем, че мултинационалните компании са ам, също отговорни за това. 70% от е, корупционните скандали са свързани с мултинационални компании. Това трябва да бъде казано в доклада. Не трябва да го премълчаваме. А по отношение на списъка, с тези, които укриват данъци, смятам, че в този списък не се включват държави като Швейцария. Ако ще говорим за корупция, трябва да е ясно къде си пласират парите хората, които желаят да ги скрият. Те обикновено отиват в е, Швейцария, но и не само. Отиват също в Люксембург, в Малта. Това са все държави, които обслужват интересите на тези, които се занимават с корупция. Важно е да посочим с пръст тези държави. Същото бе казано и в нашата комисия, която работи по панамските досиета. Тези мултинационални компании са неизменна брънка, която позволява цялата корупционна схема да действа. Затова трябва да обхванем цялата картинка, защото иначе даваме впечатлението, че това е проблем, който е характерен само за някои държави. Така че нека тук да припомним, че тук не става въпрос за няколко гнили е, ябълки в кошницата. всички ябълки в кошницата са гнили. Да, ще говорим за различните начини на финансиране на инвестиционната банка, за различните европейски средства, но те само подхранват корупцията. А тази корупция е свързана с потъпкване на правата на човека, понякога и с загуба на човешки животи. Няколко корупционни скандала бяха свързани с потъпкване на човешките права, включително и с убийства на хора. Затова смятам, че тук трябва да предоставим и някакво виждане за альтернативи. вие не прекъсвате а, колегите, които говорят повече, отколкото е времето им за изказване. и ги оставяте да говорят свободно. И... Нека да Говорим също така за реформата в данъчната област. Нуждаем се от прогресивна реформа, която да отчита и социалното измерение. Обмена на информация, сътрудничеството, публичните регистри могат да ни позволят да защитим лицата, подаващи сигнали. Нека да защитим тези, които подават сигнали – това са хора, които са активисти и се борят за защитата на правата на човека. И тези хора трябва да бъдат защитени не само в нашата комисия за панамските досиета, но също и в пленарна зала. Нека да подобрим също така и бдителността ни по отношение на посредниците. Много често забравяме посредниците. Това са адвокати, фирми, които обягват от всякакъв контрол. Нека да обсъдим и тези аспекти. Нуждам се от ясно счетоводство, което да подлежи на контрол. Това е друг важен аспект, който не трябва да забравяме. Да не забравяме и евентуалните санкции – ако се предвиждаха санкции за тези, които пращаха парите си в Швейцария, може би нямаше да сме там, където сме. Ще внесем изменения, за да отразим всичко това, което казах. Надявам се, че нашите изменения ще бъдат включени в окончателния доклад. Благодаря. Благодаря. господин Джордж Соле. По време на първи обмен на мнение, ние казахме, че проекто доклада, представен от докладчикът, е добра основа. Нашето желание винаги е било да се подобри доклада и той да не се натъкне на никакви затруднения при представянето на изменения. Ние сме представили 17 такива изменения, подчертавайки връзката между корупцията, данъчната политика, избягването на плащането на данъци и да подчертаем важността на поставянето на условия на наблюдението, когато става дума до, за привеждане на средства от Европейския съюз в трети страни, също недопускане на корупция в международни организации, налагането на санкции, ако има нарушения. Радваме се, че параграф 14, който съдържа искане към държавите членки да подкрепят създаването на специален докладчик на ООН по въпросите на корупцията и правата на човека с широк мандат. Тук няма внесени изменения. Надявам се, че няма да се промени по време на процедурата, защото това е много добро предложение и то трябва да остане в окончателния текст. Ние сме готови да работим по компромисни изменения на заседанието на докладчиците в Сянка, което предстои следващата седмица. Благодаря ви много. Давам думата на господин Стелиус Кологло от 9. Той е докладчик по становище, съгласно член 54. Благодаря. Ние гласувахме с пълно мнозинство нашето становище в комисията ДЕВИ. Имахме много добро сътрудничество при целия процес с докладчика Астравичудис и се радваме на добрия резултат от нашето сътрудничество. Докладчикът Астравичус има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички, които взеха отношения, които представиха своите аргументи, които направиха изказвания. Никой не знае точно как да се справи цяло с корупцията. Ако имахме такива а, насоки, може би щяхме а, да можем да постигнем повече. Борбата срещу корупцията не трябва да се базира на идеологията, трябва да се ръководи от политики не трябва да допускаме политизиране, трябва да се концентрираме върху доказани инструменти за борба с това явление. Аз застъпвам мнението, че корупцията е дълбоко вкоренена в някои държави. Тя ограничава социално-економическото развитие и потенциала за това развитие. Има доста лоши примери, когато политическите елити, длъжностни лица контролират доста сектори от економиката, когато налагат непрозрачни правила, корупционни схеми, които връщат назад някои държави и затруднява тяхното социално-економическо развитие. В представения доклад а, има ясно заявен ангажимент не само за борба срещу корупцията в окончателните етапи, а по-скоро се поставя акцент върху превентивните мерки с цел да не се допусне това явление да се превърне в заплаха за самите устои на обществото. Искам да благодаря на всички. Искам да благодаря на изготвящите становища от името на другите парламентарни комисии. Благодаря за доброто сътрудничество с тях. Очаквам с нетърпение да представя окончателния доклад до четвъртък и следващата седмица да проведем конструктивна среща, за да изготвим един доклад, с който можем да се гордеем. Благодаря ви. На 20 юни е крайния срок за гласуването в АФЕТ, за това трябва да преключим разискванията по този доклад. Следващата точка от дневния ток точка от дневния ред е информация за посещението в Узбекистан миналата седмица от 22 до 24 май посети Ташкент. Имаше трима участници от нашата комисия. Давам думата на господин Вайден Холцер който ръководеше мисията, след което ще има възможност да, да се изкажат и останалите участници в тази делегация. Йозеф, имате думата. Благодаря, господин председателю. Вие вече разбрахте, че миналата седмица бяхме в Узбекистан. Трима колеги участваха в тази делегация. Опитахме се да има баланс между половете, но за съжаление се получи така, че беше и цяло мъжки състава на делегацията. Тази мисия беше няколко пъти отлагана. и контекста, в който се проведе, беше доста сложен. Имаше разминаване относно мандата на това посещение между нас и узбекските власти. В четвъртъка, преди да отидем в Узбекистан, най-сетне успяхме да се договорим по мандата и получихме визи едва при пристигането ни в Пакистан, в Узбекистан, извинете. За нас беше важно да направим това посещение, тъй като в Узбекистан има историческа ситуация и бихме могли да кажем, че се наблюдава промяна с новият президент, който вече една година е на власт, забелязват се някои промени. Може би е прекалено рано да говорим за узбекистанска пролет, но можем да кажем, че се усещаше във въздуха промяната. Ние а, направихме някои доста интересни наблюдения. В страната има различни интереси, има различна реакция от тяхна страна на променящия се контекст. Ние обърнахме внимание на всичко това. Председателят на Комисията по правата на човека на Узбекистан положи максимални усилия за успешното провеждане на тази мисия. Страната се намира в регион, който търпи много промени. Тя дълго време беше в изолация, но сега развива сътрудничество. Същевременно тя се намира между Пекин, Москва и се раздира между тях. Работи по проекта за пътя на Коприната и има едно цяло политическо съзвездие, което се очертава. Интересно е да се наблюдават събитията там. Ние обърнахме особено внимание на две неща на реколтата от памук и използването на принудителен труд и на детски труд в този сектор. Също обърнахме внимание на изкривяването на конкуренцията можем да констатираме, че има спесна нужда да се внесе промяна. През декември беше постигнато споразумение с Узбекистан. Ние също се запознахме с положението в затворите. Съдебната система се намира в доста трудно положение видяхме, че е постигнат напредък в някои области. Например, намалено предварителното задържане от 72 на 48 часа. Много затворници са освободени, предприяти са доста мерки, за да, за да се подобри обучението както и възпитанието на затворниците. Това са положителни развития, но ситуацията все още буди тревога. Ние заявихме, че е доста обезпокоително, че се прилагат изтезания, че затворниците са подложени на натиск и това се отразява върху срока на престоем в затвора. Това са проблеми, с които са запознати узбекските ни партньори и бяхме уверени по време на разговорите ни, че те искат да се обсъждат тези въпроси, но че все още няма пълни гаранции, че нещата непременно ще се подобрят към ще се развият към по-добро. Освен това, не разполагахме с достатъчно време, за да направим всичко, което искахме своевременно. Срещнахме се лично с външния министр, с министъра по въпросите на труда, срещнахме се и с министъра на вътрешните работи разговаряхме за връзките с Международната а, организация по труда. И както обикновено при подобни посещения проведохме интересни дискусии с посланиците а, и представителите на различни държави в Ташкент. Като цяло посещението премина през при много положителна атмосфера. Срещнахме се с лицата, с които искахме. Освен това, имахме желание да се срещнем и с други лица, но не всичко беше възможно да се реализира. Искам да благодаря на секретарията за подготовката, тъй като посещението беше много добре подготвено, свършиха отлична работа. Искам да благодаря на делегацията ни в Ташкент, тъй като използваха своите експертни познания, за да ни кажат как се развива региона и да ни информират много добре за ситуацията там. Мисля, че добре, че беше проведено това посещение. Ние заявихме пред медиите ясно, че това е първата стъпка, която се предприема, но е необходимо да се предприемат и допълнителни стъпки. Може би колегите ще искат да допълнят нещо. Благодаря и Йозеф. Аз също съм съгласен с това, което беше казано с Вайденхолцер. За нас беше важно да направим това посещение. Решението беше правилно. Понякога събитията се случват едновременно. Ние не получихме визи своевременно, Трябваше да се изясняват някои въпроси на летището. Аз пътувах от Берлин с Аерофлот и служителят при чекирането не вярваше, че пътувам за Узбекистан и че ще пристигна там без виза и те трябваше да се свържат с Москва, за да поискат потвърждение. Да, има известен на промяна в страната. Вечерта, която се върнахме в хотела, имаше млади мъже, които седяха наоколо. Те ни разпознаха като делегация от Европейския съюз. Ние ги попитахме а, как са ни разпознали и те казаха, че вече са чели за това а, в медиите че е имало среща с външния министр, имало съобщение за печата и информацията много бързо се е разпространила, така че те не разпознаха и те те а, казаха, че са от прокуратурата, от новата прокуратура и попитаха защо не сме поискали среща с тях – Те говориха за това, че имат споразумение с германските власти и че е важно да се подчертае това. Така че ние проведохме среща с министри, с Търговската камера, както и с други представители на промишлеността. Това, което установихме е, че страна, която е била 70 години под съветско влияние, след това 25 години е била под тоталитарно управление, не е толкова лесно да бъде променена, и че това изисква време. Много неща трябва да се променят, много неща трябва да се направят на местно и на регионално равнище. Освен това, хората трябва да променят и своите нагласи, начина си на мислене. Но изглеждаше, че хората, които носят, са на отговорни позиции, гледат сериозно на своята а, работа а, и искат да се реализира промяната. Беше изразено мнение в Сената, че дипломатическата служба не е много ефикасна и че трябва да се промени. За да се създаде благоприятна инвестиционна среда, трябва да работи добре правосъдната система и трябва да се осигури правна яснота. Трябва да се види какви са правилата, които се прилагат по отношение на правата на човека. Ние също говорихме и за прибирането на реколтата от памук. И ние запитахме как могат да се принуждават хора да участват със своя труд, как могат да използват детски труд. Това е въпрос, който се обсъжда и с международни Международната организация по труда и те ни увериха, че повече не се прилага подобни принудителни мерки. Имаше неправителствени организации, които казаха, че много хора сами заявяват желание да участват в прибирането на реколтата, въпреки че обичайно не се занимават с сълскостопанска дейност, тъй като могат да получат много по-високо заплащане. Това включва понякога и длъжностни лица, които отиват да работят на полето за събирането на реколтата. Това се е случвало по време на социализма, това се наблюдаваше в източна Германия, например, имаше работници, които идват от общественият сектор и участват в прибирането на реколтата. Ако говорим за принудителния характер на този труд, тогава е необходимо да се наблюдава по-внимателно случващото се. Също и от УНИЦЕФ имат по-добри контакти вече с Узбекистан, така че има някои знаци на промяна. Хората, които отговарят за тези нови процеси, заслужават нашите пожелания за успех, за да продължат по този път. Ситуацията не можем да твърдим, че е необратима е, че трябва да продължим да наблюдаваме случващото се в Узбекистан и да подкрепим по всякакъв начин усилията за реформи. Господин Бухнер има думата. Благодаря ви много. Аз съм съгласен с двамата предходни оратори. Има нещо, което беше споменато господин Вайден Холцер, на което искам да обърна още повече внимание. Това, което господин Зеле каза за промените, които се очертават на хоризонта. Да, това е много точна формулировка, но това не се отнася за всички сектори. Правят се усилия от страна на администрацията. Има промени, но според мен Откакто сме се върнали, чухме за допълнително арестувани лица, за лошо отношение в затворите. Имаме един цял нов списък от нови имена, което означава, че призракът на неоснователното налагане на присъди с затвор продължават или а, тези, които не се хвърлят в затвора, се изпращат в психиатрични клиники, без никакви перспективи да излязат от там. Това е старият съветски метод, така просто хората изчезват. Казвайки това, искам да подчертая, че все още съществуват проблеми, въпреки че са положени усилия от властите. Но считам, че ние в парламента можем да изиграем добра роля – Проведохме много добри разговори с хората, които са на отговорни позиции. Ние трябва да подпомогнем на процеса, както на хората, които са преследвани, така и на онези в управлението, които реализират реформите. Трябва да следваме тези два подхода. Ние ще работим по това. Благодаря на всички ви. Благодаря на делегацията за посещението в Узбекистан. Запомвам, обелязвам си две важни неща от казаното. Първо, смятам, че пътуването беше много важно. то не, започ... не е започнало добре, имало е проблем с, власт... с комуникацията с властите в страната, но в крайна сметка резултатът е бил положителен, както казахте вие, макар и решението да е било в последния момент. Мисля, че това е важно нещо. Защото винаги казваме, че диалога е много важен, ако Искаме да постигнем подобрения в правата на човека в страни като Узбекистан. Друго нещо, което ми прави впечатление е, че остават отворени въпроси, по които трябва да се работи, да, да се привлече вниманието върху тях. И нашата роля в подкомисията е да проследим внимателно положението там. Имаме одобрено споразумение за партньорство с Узбекистан. И това одобрение стана с оговорката, че, одобре, че подобряването на положението с правата на човека в страната е условие за това. Та ще продължим да следим ситуацията, за да сме сигурни, че наистина такова подобрение настъпва. Още веднъж благодаря. Правим 5-10 почив, минутна пауза, след което продължаваме при закрити врата. Само членовете и политическите консултанти могат да останат. Ще говорим за Египет, както знаете, много важна тема. 10-минутна почивка.